Good morning, colleagues. Let's start the meeting. Добро утро, колеги. Нека започнем заседанието. Ще продължа на италиански. Започваме с първата точка от днешния дневен ред. Това е съобщенията относно решенията на координаторите. Говорихме за метода на работа, на нашата комисия. Благодарим на секретарията за предоставения документ. Координаторите решиха да предприемат редовни проверки на нашата дейност. И на този фонд да изработим нови, свет, нова, нови правила в нова светлина за следващия период. Освен това, говорихме за интернетния портал на нашата комисия, която, който портал се намира в пробна фаза. Членовете на комисията могат да правят предложения за подобрения. Това е инициатива на госпожа Алкен. Естествено, тук се спазват също правилата за защита на личните данни. Освен това, одобрихме доклада на омбудсмана за Фронтекс и неговите компетенции. Имаше едно отхвърлено предложение за спешен доклад, имаше аргументи, които бяха представени. Има едно предложение за спешно третиране на 10 петиции. Темите са миграция, бежанци в среду, Средиземноморието, Лампедуза. Координаторите гласуваха за това спешно третиране. Има още едно спешно третиране за петицията на господин Галантино. Евентуални накърнявания на ретроспективния принцип. Става дума за приложението на закона, на италианския закон 109 от 2012 година. Но петицията не може да бъде проверена, тъй като не, а, пред, не са на лице всички езикови версии. Имаше предложение от господин Чичестър. Предложението е за границата между Спания и Гибралтар. Координарът Турите отхвърлиха това предложение за спешно третиране, защото няма причини според тях за такова третиране. Имаше предложение на колегата Пекър за застраховането на заводи. Това предложение бе отхвърлено, бе прието обаче предложението на господин Полан за петицията на господин Джилберти. Координаторите ще представят своите аргументи в писмен вид на 5-6 декември. Може да видите тези аргументи преди нашето заседание. Има предложения за изменения, които бяха представени. Бяхме, приехме всички предложения за изменения, с изключение на последния доклад. Това е описано и в протокола. който ще ви бъде представен. Имаше освен това съобщение по отношение на дейностите на секретарията и на бюрото. Имаме писмените документи по тези въпроси. По точки разни. Обсъждих, обсъдихме доклада за Галиция. Но Днес няма да разглеждаме този точка. Вчера го решихме, координаторите обаче прецениха, че този доклад трябва да се разглежда на по-късен етап. Одобрихме графика, одобрихме и предложенията за изменения по този доклад. Има 27 е, предложения за изменение. На 5 ще бъде гласуван доклада. Ако нямате възражение, приемам, че сте съгласни с заключенията на заседанието. И така преминаваме към точка 15 от дневния ред. Това е доклада за гражданството на Европейския съюз, гражданите на Европейския съюз, права и бъдеще. Колегата Салавракос е докладчик. Той има думата. Ε, και συνάδελφοι, η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο... Благодаря, колеги. Тук става дума за това, че всеки гражданин с а, гражданство на държава членка е и европейски гражданин. Това е изходната точка на доклада. Don't worry. Επαναλαμβάνω. Η έκθεση βασίζεται στην... И така, ще повторя. Докладът се основава на принципа, че всеки гражданин с гражданство в държава членка има европейско граждани, гражданство, т.е. той е европейски гражданин. Няма нужда човек да се отказва от националното си гражданство, за да има европейско гражданство. Това е основната теза в моя доклад. Има мнение от омбудсмана, Европейското гражданство, както казах, се основава на договорите и на правата на европейските граждани. Може би трябва да осветля по-подробно някои точки от доклада. Става дума за проблеми при правата на европейско гражданство. Правото на осядане, например, и то според местните правила, според правилата на съответната държава членка. Европейското гражданство е един от стълбовете на Европейския съюз. Тук се основаваме на зачитането на европейските права от страна на европейските институции, което има положително влияние за единството на Европейския съюз. В светлината на европейските избори трябва да кажа, че Гражданството е важно, така доверието в Съюза ще се върне. Гражданите трябва да взимат определени решения, когато упражняват правата си, те и трябва да разбират по-добре практическите аспекти на своите права. И тук Европейския съюз трябва да стане по-активен. Например, информационните центрове са важни. Важно е да се намери едно къвкаво средство, за да доближим съюза до гражданите. Европейското гражданство е заложено в договорите – като обаче се взема предвид и действието на принципа за субсидиарност. Гражданите с специални нужди също трябва да имат право да упражнят това гражданство. Вие сте запознати с текста, но искам да подчертая, че Европейския съюз – се намира в много трудно економическо и финансово състояние. Затова трябва да предложим още по-голяма сигурност на гражданите. Трябва да я покажем на гражданите, че Европейския съюз не поставя финансите, и економиката в центъра на вниманието си, а хората – и именно по тази точка ме интересува мнението на колегите. Готов съм да приема вашите предложения за изменения. Председателката. Госпожа Занока има думата. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря на господин Селавракос за многото полезни препоръки, които той прави при изготвянето на своя доклад. Напълно подкрепям съдържанието на документа, който разглеждаме в момента. При все това, Бих искал да добавя още няколко елемента или по-скоро да поставя акцента върху някои от аспектите на този доклад. Знаете, че говорим за европейското гражданство, знаете, че тази година е годината на европейското гражданство – Аз се притеснявам, че тук прилагаме едно много ограничено тълкуване на този термин и това тълкуване засяга само свободното предвижване на граждани в рамките на Европейския съюз. По този начин пренебрегваме много други важни аспекти на европейското гражданство, тъй като тук не говорим само за пресичане на границите по различни причини, свързани с а, пътувания по лични или семейни причини. Трябва да се вземе предвид и свободното предвиждане на работещи в а, рамките на Европейския съюз, както и свободното установяване с цел работа в а, други държави на Европейския съюз, включително и правото на признаване на на професионалната квалификация или на различните социални и пенсионни права в другите държави членки. Всички тези аспекти са важни и все още остават неразрешени и те са, тези проблеми са обект на много от петициите, които ние получаваме тук в нашата комисия. И тези проблеми трябва да бъдат разгледани в доклада. Получихме редица петиции, засягащи професионалната квалификация, признаването на дипломи и други подобни. Да, разбира се, този въпрос е засегнат в доклада, но бих искала, пак повтарям още веднъж, да се постави акцента върху конкретния проблем, свързан с двойното гражданство или пък с а, загубата на гражданство на дадена държава на членка при получаването на гражданство на друга държава членка. Знаете, че имахме подобен проблем с, с петиции на граждани от Унгария, от Словакия и с редица други петиции. По мое мнение, проблемът е, че европейското гражданство на практика няма добавена стойност. То се превръща в един вид добавка към гражданството към, на дадена държава членка. И тук ми се струва, че има два възможни подхода. Единият е политически. И да предполага европейското гражданство да има добавена стоеност. А другият възможен подход е Случаят да не е такъв. И добавената стойност е именно възможността постоянно пребиваващите на територията на дадена държава членка, които не са граждани на тази държава членка, също да имат свобода на пътуване, предвижване. Знаете, че има специална директива, която определя и дава редица права на тези лица, но не пълният набор права, с които се ползват европейските граждани. В частност има една група лица от тази категория граждани на трети страни, които всъщност са лица без гражданство. В частност, лицата без гражданство в Латвия и Естония. не тази година, но в миналото сме получавали петиции от Естония с правото на тези граждани без гражданство, пребиваващи на територията на Естония, да могат да участват на изборите за Европейски парламент. Те имат такава възможност за местните изпи... избори, извинете. А проблемът всъщност, който беше причина за за изпращането, на завнасянето на тази петиция беше фактът, че на тези граждани се отричаше правото да гласуват дори и на местни избори, освен на европейските. Така че трябва да се занимаем с, с, сериозно с проблема за статута на тези лица без гражданство, които прибивават постоянно на територията на дадена държава членка. И това е важен елемент, който според мен трябва да залегне в този доклад. Друг Важен проблем, както вече казах, е проблема с двойното гражданство, което не е допустимо съгласно законодателството на някои държави членки. Особен специфичен е проблема на... в Словакия. Говорим за гражданите с унгарски происход, които които живеят в Словакия. Ако подобни лица имат европейско гражданство, което не може да бъде загубено или отнето, то това ще бъде разрешение на проблема. Разбира се, наясно съм с различните позиции и различните политически становища по този въпрос, но все пак ми се струва, че едно истинско предизвикателство за нашата комисия и ние трябва да се занимаем с тези проблеми, просто защото получавам петиции, които са свързани с тях. Благодаря ви. Грация, Лонреволе Бекер. Благодаря. Думата има колегата Бекер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика господин Салавраков в този доклад аз виждам отражение на една много добре балансирана, на една отлична работа и съм сигурен, че моите приятели от Народната партия тук също ще се съгласят. Искам да направя някои коментари в каква посока си представям да се подобри доклада. Мисля, че е забележителен факта, че в последния доклад 25 мерки са обявени от комисията и повечето от тях са изпълнени. Аз мисля, че този положителен аспект трябва да спечели уважение. Ролята на вътрешния пазар, укрепване на ролята на потребителя, това също са теми, които спадат към темите, които вълнуват гражданите. Има и други положителни аспекти, като портала Хойрес. Аз съм докладчик за Народната партия в Комисията по култура и образование и там ще поставя акцента в моето становище върху факта, че съзнанието на европейски гражданин и знанията за европейското гражданство трябва да станат фактор от бъдещата европейска политика в сферата на образованието. Аз мисля, че на тази политика трябва да се отдаде много по-голямо значение предвид тези теми. В допълненията които съм внесъл в измененията, които съм внесъл за Комисията по петициите, искам да подчертая в по-голяма степен укрепването на политическите права, също така правата на неправителствените организации, на църквата и на други организации, защото мисля, че са ни необходими мисионери, които да разпространят в по-голяма степен идеята за европейското гражданство след нашата общественост. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, докладът на колегата Салавракос е от много голямо значение, защото предвид ситуацията, която имаме днес в Европа и предвид е, въпроса кой всъщност е гражданин на Европа. А също така, като се имат предвид проблемите, които гражданите имат е, при упражняване на техните права, трябва да се подобри е, ситуацията. И тук значение господин Салавраков, Салавраков е голямо. Моите коментари се отнасят до идентичността на гражданите, свързани с, свързана с гражданството, но също така и с техните права. Първо, в този текст много наивно се твърди, че европейските граждани са загубили доверие в Европейския съюз и че ние трябва да очакваме относително слабо участие на европейските граждани при изборите за Европейски парламент. Но аз мисля, че поне в страните от Южна Европа, предвид продължаваната политика на економии и предвид на неолибералния курс, работниците се борят не само за политически права, те се чувстват освен това много отдалечени от Брюксел и от е, центъра, където се вземат решения. Гражданите на тези страни вероятно ще отбележат слабо участие в изборите за Европейски парламент. Това е вярно, обаче ние трябва да дадем обяснение за това явление, защото ако се продължи тази политика на економии, това явление ще се разрасне и ще добие по-остър характер. Това са теми, които трябва да ни вълнуват като хора. Второ, тук е, господин Салавракус има право, защото при първия въпрос мисля, че все пак той може да направи допълнение към казаното от мен. Но второ, искам да отбележа, че той има право. Европейският съюз трябва да стане по-демократичен и по-открит за гражданите. Това не е тайна. Всички ние знаем, че много често се поражда впечатление, че европейските граждани виждат в нашата комисия спасител и това показва колко останалите органи на Европейския съюз са отдалечени от гражданите. Ние сме единствената институция, която е демократично избрана и е, трябва да е, отстояваме този факт. Сега за европейските граждани, които отиват от една държава членка в друга, тук е, трябва да видим как се защитават техните права в страната по происход, например правото на участие в политически избори. Много често няма тази възможност нито в страната домакин, нито в страната по происход. И този проблем трябва да бъде проучен по-подробно. Мисля, че за нас няма да е трудно да направим това заедно. Искам само да посоча, че това явление не е маргинално, поне в моята страна е така, но също и в други страни от е, Южна Европа. Има млади е, емигранти в други държави, членки на Европейския съюз, които търсят там работа и се сблъскват е, много остро с този проблем. След това, съгласен съм, че трябва да бъдат създадени условия за повишаване на мобилността в държавите членки на Европейския съюз, но мога да посоча отличен опит и от участието ми в други комисии, че има ограничения между държавите членки на Европейския съюз и това по причина, че в определени е, държави все още съществуват бариери пред мобилността на работниците. Не е лесно един работник, е, механик или пък е, лекар да отиде в Германия, е, ако Германия не го желае. Тук съществуват е, проблеми. Е, въпреки, че на хартия се потвърждава свободното движение на хора и в частно свободното движение на работна ръка. Трябва да бъде все пак създадено едно общо пространство. Става дума за свободно движение на работници. Това е едно от основните права, залегнало в законодателството на Европейския съюз. Тук отбелязвам проблем и още нещо. Когато идват хора от други държави, възникват много големи проблеми във връзка с упражняване на правата им. Това се отнася до беженците. Знаете, че е, по принцип е, всичко това, ако бъде решено като проблем, ще увеличи доверието на европейските граждани в Европа. Това са темите, за които става дума в е, този доклад. Хората, които идват тук, трябва да бъдат защитени, трябва да бъдат в състояние да упражняват правата си. За това трябва да се погрижим и накрая искам да посоча, че съм съгласен с увода към този доклад. Ние трябва да се съсредоточим върху хората с особени потребности. Тук могат да се предвидят допълнения в доклада, защото тези хора трябва да бъдат обект на нашето особено внимание. Господин Буштинаро. Сеньора президенте, dear colleagues, I welcome... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз приветствам от доклада на господин Салавраков и съм убеден, че чрез измененията, които ще внесат колегите, докладът ще бъде ще допринесе значително за подобряване на постиженията на Европейската година на гражданството. При все това аз призовавам бюрото на комисията по петиции да обсъди при обсъждане, да, обсъ... да обмисли възможността при обсъждането доклада преди гласуването му да поканим или комисаря Рединг или комисаря Шефчович, за да обсъдим съдържанието на доклада. Това не е просто поредният законодателен акт или поредният дебат на Европейския съюз преди края на мандата му. Това е едно от най-важните неща, които ще оставим на следващият Европейски парламент, на следващата комисия и на следващия съвет. Тъй като много от елементите залегнали в този доклад и много други въпроси, повдигнати от колеги, и те следва да получат адекватен отговор в близко бъдеще. Питаме се защо европейските граждани губят своето доверие в Европейския съюз. Защо избирателната активност на изборите за Европейски парламент е толкова ниска. Крайно време е да започнем да работим за разрешаване на някои от тези проблеми и ако е възможно да изготвим заедно съвместно с Европейската комисия график за разрешаване на някои от проблемите, които трябва да бъдат разрешени и по които имаме нужда от сериозен дебат в съвета. Говорим за проблеми, които могат да бъдат обсъдени и в рамките на предизборната кампания за европейските избори, а не да оставяме тези теми само в ръцете на националистите. Важно е да се чуе и нашия глас, да се чуе глас в защита на правата на гражданите на Европейския съюз. Затова бих искала да повторя своята, своето искане, да проведем един истински дебат с представителите на Европейската комисия и да вземем решение как ще действаме през следващият период. Тъй като, пак повтарям, това е едно от най-важните досиета, което ще оставим в наследство на следващият мандат на Европейския парламент. Дори и днес в рамките на 27-те държави членки има европейски граждани втора ръка, ръка които се, които са третирани по несправедлив начин. Да вземем пример с шенгенското пространство България и Румъния. Ако искаме наистина да заложим на бъдещето на Европейския съюз, трябва преди това да разрешим всичките си вътрешни проблеми и да гарантираме, че правата залегнали в основополагащите договори и в останалата част от европейското законодателство се прилагат по е, адекватен начин от всички държави членки. Докладът не не е изключително важен. Поздравявам докладчика и съм убеден, че той ще се превърне в е, много важен принос в страна на нашата комисия по петиции за следващият мандат на парламента. Благодаря ви. Благодаря, благодаря на всички за изказванията. Благодаря и на колегата Сала Вракос е, много специално. Изказвам тази благодарност. Давам му думата сега, за да въобщи. Госпожо председател, благодаря на колегите, които взеха отношение по моя доклад. Благодаря за направените от тях коментари. Има впечатлението, че Европейския съюз навлиза в решителна фаза. Ние минахме през фазата на възторга и сега вече се намираме в фазата на реалността. Моят доклад се опита на фона на тази ситуация да намери най-малкия общ знаменател между всички политически групи и аз с удоволствие бих включил вашите изменения в моя доклад докладчикът не трябва да създава сам доклада, а трябва по-скоро да обобщава мненията. Това, така виждам аз е, ролята на един докладчик. В е, първия проект е, на доклада включих доклада, включих проблемите на лицата без гражданство, проблемите на хората в Естония и в Словакия, но исках да структурирам доклада така, че да нямаме различни групи от обществото или отделни държави членки, които да са посочени по-отделно, защото това веднага би довело до там, че е, доклада да бъде инструментализиран. Мисля, че трябва да установим общи принципи, които са безспорни и които не а, е, създават проблеми на нито една държава членка. Ние трябва да се концентрираме около изготвяне на общи мерки, така че да привлечем вниманието на европейските граждани. Това понятие гражданство на Европейския съюз е съвсем ново, защото до сега беше в сила принципа на субсидиарност и е, също така гражданството на отдел, в отделните държави и членки. Няма европейски паспорт, има национални паспорти и документи за самоличност. Може би европейския паспорт е част от е, бъдещи планове, но в момента е, ние трябва да гледаме темата в нейната реалност. Ние все още се намираме в романтичната фаза и все още не сме навлезли в законовата фаза, ако мога така да се изразя. Аз ще включа вашите предложения за изменения и ще изготвя един близък до реалността доклад така че да получим резултатите, към които се стремим. Това каза и колегата Виктор. Още веднъж благодаря на колегите за направените от тях изказвания. Благодаря. Благодаря на колегата Салавракус. След изтичането на срока за внасене на изменения, който е 16 декември, на 20 и на 21 януари ще обсъдим измененията и гласуването е предвидено за 10 и 11 февруари 2014 година. Благодаря на всички, които се изказаха. Сега имаме около 10 минути почивка. Трябва да прекъснем нашата работа. Ние заличихме една точка от дневния ред, но не беше възможно да изтеглим другите точки напред, защото представителя на комисията и вносителите на петиции още не са пристигнали, затова трябва да прекъснем за 10 минути, след което ще продължим с точка 17. Благодаря.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 Mr. Mrs. we are going to start. И така, продължаваме. Моля, вземете местата си. И така продължаваме с дневния ред. И както вече обявих, продължаваме с точка 17, петиция 1441 от 2012 година, внесена от Дидие Мале с франско гражданство относно проблеми, свързани с депо за отпадъци в Бладируа в присъствието на вносителя на петицията, давам думата на Жан-Клод Факио. Разполагате с 5 минути, за да ни представите съдържанието на тази петиция. Моля, сповядайте. Госпожо председател, дами и господа, Бладерла е едно забележително природно пространство, съставено от части от редки растителни видове, като, например, дребни площи върху пясък код Натура 2023-30. Съдържа също така и защитени птични видове птици, като например козодой, код Натура А224, среден пъстър кълвач Натура А238 и черен кълвач на тура А236. От друга страна е важно да се отбележи, че тази гора играе много важна роля при е, естественият е, биологичен цикъл, свързващ е, горските масиви в Парижки басейн и горските масиви на Ардените. Е, по всички тези причини тази гора беше включена в ам, рамките на Натура 2000 в пространството гори на Пикардия, горски масив на Трите гори и Бладърла, съгласно директива 79409. Едновременно с това е предвидено създаване на платформа за разграждане на бетон и завод за пречистване на замърсени почви на територията на тази гора. Собственикът на, на Бладюрла предвижда възможност за изграждане на, тази, на това депо, като определянето на, на зоната по Натура 2000 заобикаля това пространство. В резултат на това площа по Натура 2000 на практика има формата на круасан, заобикалящ бъдещето депо. в следствие на това 325 хиляди тона отпадъци, които ще бъдат преработвани, както и 150 хиляди тона отпадъци годишно са предвидени за закупаване в това депо. Предвижда се също така и трафик на товари през зоната Натура 2000 и то се изчислява на 200 камиона дневно. Ние смятаме, че този проект е съвместим с целта е защита на защитени видове птици, за, за, който, за която цел беше създадена тази зона по Натура 2000. Но преди всичко създаването на този проект ще прекръсне много важната коридор за връзка между гората Ермонвил и гората Рец. Беше изготвено научно проучване през 2012 година от известният асоциация АМБЕ, многодисциплинарна асоциация на биолозите, занимаващи с околната среда. Там се, се потвърждава, че през този през тази зона минават големи купитни животни, като например елени, глигани, мъжки сърни, различни видове представители семейство порове, като язовеци, белка, ципокрили, влечуги, земноводни и други. Има голяма опасност да се прекъсне свободното движение на тези животни, ако бъде изградено това депо. Франция в момента прилага член 10 на директива 9243 от 21 май 1992 година в рамките на проекта Зелени и сини пространства. Въпреки това, проектът за изграждане на това депо все още не е преминал през необходимите административни процедури за съгласуваност. Ето защо не бихме искали да осведоми Европейската комисия за това незачитане на член 10 алинея 2 на член, и член 18 на директива 9243 година, като целта ни разбира се е да спасим този прекрасен горски масив. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Асамбрики. Още не сме получили официален отговор от комисията по този проект, така че очакваме с интерес изказването на Европейската комисия. Uh, thank you very much. Благодаря. По принцип, местонахождението на това съоръжение е противоречиво. То винаги предполага определени рискове за ландшафта наоколо. Така е. Едно разумно използване на съоръжението може да намали риска. Нещата винаги трябва да се преценяват според случая. Европейското законодателство задава указания за такива случаи, особено когато става дума за депа за отпадъци. Компетентните власти на държавите членки трябва да взимат решения, те трябва да преценят риска, да го оценят и да предложат компенсаторни мерки. Естествено, ако разрешението накърнява европейското законодателство, комисията има право да задейства съдебни процедури. В този момент няма решение, което да е взето по повод на това депо. Оценката на въздействието трябва да бъде все още анализирано, тъй като няма такава оценка. В момента ние нямаме възможност да преценим дали има нарушение на европейското законодателство. Когато получим допълнителна информация, на базата на която може да преценим дали има или няма нарушаване на законодателството, може да предприемем съответните мерки. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Аз ще е, прочета един текст от името на колегата, който не може да е тук днес. Уважаем. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да споделя мнението си по петиция 1441. Настоявам за успешното разглеждане на тази петиция, тъй като научих, че най-накрая ще разгледаме тази петиция днес. Но, този, днес, но точно по време на нашето заседание съм на делегация съм, не съм тук, тъй като съм част от делегация в АКТБ. Много съжалявам, но нямаше как да променя графика си и няма как да присъствам днешното изслушване. Подкрепям тази петиция, тъй като тук говорим за много сериозна опасност за околната среда. Говорим за един проект, който засяга една много ценна природна област в Бладюла, която аз защитавам вече от 10 години. Освен това, този проект не отговаря на, европейските, на европейското законодателство. Предвиждането на управление на строителни отпадъци в този регион предвижда изграждане на депо в а, сърцевината на тази толкова ценна гора, която е част от Натура 2000. Освен това се предвижда изграждането на път, по който стотици камиони ежедневно ще минават, за да достигнат до депото. в качеството си на местен избран представител на избирателите в региона, аз настоявам за изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда, но такава не беше изготвена с цел проучване на всички елементи на този проект, изготвен от едно дружество, обещаващо компенсации. С недърпение очаквам официален документ в тази насока, но към момента такъв не се е появил. Надявам се, ние да можем да изиграем важна роля, обръщайки своевременно внимание на този проблем и да обърнем внимание и да отправим послание към компетентните органи да се заемат с този въпрос. настоящият проект трябва да бъде обект на ОВОС. Този проект вълнува изключително много местните граждани, тъй като то, се, тъй като то възпрепятства изграждането на един много важен национален проект, свързан с зелените горски масиви в Европа. Проекта за изграждането на депото също така, както вече беше казано, ще засегне много важен биокоридор в зона по натура 2000 с много висок ценност, както за растителните, така и за животинските видове в този горски масив. Ето защо ви моля тази петиция да остане отворена до по-нататъчното и подробно разглеждане. Благодаря ви. Дума има господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Мога да се присъединя към колегата Балон изцяло. Става дума за един генерален проблем, който винаги имаме в Комисията по петициите. Имам предвид е, следното. Понякога държавите членки вземат двояки мерки посочват се зони като зони за защита на птиците, на природата и така нататък. И когато има строителни проекти, тези неща не се спазват изцяло. И проблемът е, че комисията доверчиво приема, че докато нищо не е станало, докато още е във фазата на проектиране, може да се приеме, че държавите членки ще спазват действащото законодателство. Но практиката показва, че държавите членки понякога действат под мотото, че е, ще създават свършени факти. И когато нещо вече е създадено, нещо е построено, обикновено след това се вземат е, мерки за компенсация, нещо като изкупление на греховете и имаме много петиции в нашата комисия, които са в тази посока и трябва да се каже ясно на държавите членки, че ако са посочени защитни зони от тях, те ще трябва да спазват съответното законодателство, отнасящо се за тях. И когато става дума за депа за отпадъци, това е депат е, от миналото столетие и обикновено ние трябва да поддържаме идеята, че депата не са необходими, природата рециклира всичко, а човекът като висше творение на природата трябва да избягва депата. Затова е, Искам да кажа, че тази петиция трябва да бъде оставена открита, след това комисията трябва да поиска от Франция информация и трето да не допуска издаване на разрешение за строителство е, и по този начин унищожаване на защитената зона. Така че искам от комисията да събере повече информация и непрекъснато да информира за хода на този проект. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Не виждам други желащи да вземат думата. За това Още веднъж давам думата на представителя на вносителя, вносителя на петицията. Моля. Бих искал само да направя едно уточнение. Когато железопътната линия на високоскоростният влак, свързващ Париж и Брюксел, беше изградена, беше предвиден специален коридор за защита на фауната, тъй като тази ЖП линия минаваше близост до гората Бладируа. И този коридор беше с размер 80 метра, който е един от най-широките коридори, както във Франция, така и в Европа. Всичко това показва колко важен е този биологичен коридор. Ето защо действително би било потрясаващо, ако постигнатото към момента бъде унищожено чрез осъществяването на този проект. Благодаря ви. Благодаря. Не може да отбележим точка днес, ще оставим петицията отворена. Надяваме се да получим допълнителна информация от комисията. Ние често сме говорили по този въпрос в комисията. Налага се сътрудничество с комисията по околна среда. Важно е обаче и комисията да спазва сроковете. Виждаме, че отдаването на лиценз на национално равнище не е завършило. Гражданите са недоволни. Е, ние подкрепяме това недоволство. Ако комисията трябва да се намеси при незавършено производство при незавършили процедури, това би било сложно. Затова ние правим препратка към становището, което изискахме. Явно има нужда от действие на комисията. И се радваме, че гражданите бяха, участваха до момента по това досие конструктивно. Благодаря на колегите и благодаря на вносителя на петицията. С това приключваме обсъжданията по тази петиция за момента и преминаваме към точка 18. Това е Имаме редица петиции по точка 18, петиция 1194, 1574 на Паскал Калцета 1713, също 2013 година, внесена от Офрето Палоне, член на Европейския парламент. След това имаме петицията на Лаура Пасети 1856 и петицията на Луиджи Нобуки. Освен това, петицията 2330. Всички тези петиции имат една и съща тема. Става дума за системата на отпадъци в региона Лацио. А Това е депо за отпадъци, което трябва да замести едно друго депо за отпадъци. Ще се движим по реда на по реда, който имаме в дневния ред. Е, така думата има Лидия Пането. Благодаря на всички. Благодаря за възможността да говоря по тази важна тема. Става дума за опасни и неопасни депа за отпадъци. Може да кажем, че всички нетретирани отпадъци биват Изкарване на, в депата за отпадъци. Институциите в Италия не правят нищо против това, против тази практика. Това е парадокс. Нарушават се и италианското законодателство и европейското законодателство. Не бе определен Гофредо Сотира като отговорник за по въпросите за отпадъците, тъй като ситуацията много се обостри. В момента се търси ново място за депото за отпадъци. Няма нужда е от предварително техническо изследване. Това се твърди от властите. Нито едно министерство не се е задействало. Предлагат се определени места около Малагрота. Областта Мараглота обаче не решава проблема, той просто го маскира. Е, сега се търсят и други альтернативни места, например Фалакония. Фалакония се дава като альтернативно място. Той е в региона Лациум. Ситуацията е такава, че е заплашено общественото здраве. Институциите си прехвърлят взаимно отговорността и вината. Вината за това, че трябва да се затвори едното депо и отговорността за неговото саниране. Вижте се, че институциите, които са отговорни, не поемат своята отговорност. Отговорникът, който е определен да ръководи мерките, не действа в унисон с директивата от 2008 година, не се задействат механизмите за рециклиране, за третиране и отстраняване на отпадъците. Това е нарушение на, не само на член 4, а и на други членове от директивата. Става дума за опазването на околната среда, за контрола на отпадъците, за забрана на, от, на опасните отпадъци. И така, какво се прави? Предлага се ново депо и всеки път, а, когато се предложи ново депо, населението се опитва с правни средства да се противопостави на тези проекти. Това е случая и от тази пролет, когато се предложи депото да бъде в Алконяна. На гражданско равнище се забелязва интензивна дейност. От друга страна забелязваме, че кметът на Рим нищо не прави. Когато е предложено едно място за депо, се предлага и същата фирма, оператор, която е била предложена, и, която бе предложена и за предишното депо. Виждаме тук два проблема. Виждате на картата депото, къде е разположено. То трябва да поеме опасни и неопасни отпадъци. От 2010 година има лиценз за експлоатация. Това е в региона Винкула Бонди. Има разпоредба да не се разпорадват, да, да, се, да има разпоредба да не се разполагат тук фотоволтаични съоръжения, но а да се използват това място за депо. Но тук в близост има подпочвени води, има и инфраструктура, има едно летище и само на няколко стотин метра има населено място. Има и парк. Освен това, е много трудно да се достигне това депо, тъй като инфраструктурата липсва. Е, няма възможност за достъп на камиони с по-голям тонаж от 6,5 тона. Освен това, трябва да се каже нещо и за оператора. Това е фирмата EcoFem. Това, тази фирма се състои от редица малки стружения, и не е ясно кой всъщност е оператор, операторът. самата дейност и структура на фирмата е непрозрачна. Може малко заострено да се каже, че за това предприятие строят, стоят мафио, мафиозни структури. Това не е рядкост при нас. Освен това имаше парламентарни въпроси. Именно по този повод Знаем, че това дружество, това предприятие е съдено за нарушаване на закона за защита на околната среда. Искам да ви помоля за помощ. Разбирам, че надвишавам времето си, но моля помогнете ни. Нека съответните закони се спазят, защото италианската администрация не поема своята отговорност. Затова нека петицията остане отворена. Благодаря. Вчера говорихме за това, че ще имаме гости от Ирландия. Днес те са тук. От името на гостите ще има обращение към нас малко по-късно. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Това са представители на Комисията по петиции в Ирландския парламент. И така, преминаваме към следващата петиция на Алфредо Паскуале. Той има думите, думата за няколко минути. Не. Благодаря, благодаря госпожо председател, благодаря на всички членове на тази комисия. Беше казано, че Отстраняването на отпадъците в Лацио и в Рим противоречи на европейските и в частност на италианските правни разпоредби. Беше казано вече, че съветът е посочил през 2008 година някои изисквания във връзка с устраняването на отпадъци и не термично рециклиране, така че да могат да бъдат проучени приемливи альтернативи в Рим. Имаше различни разговори за бедственото положение, в което се намира тази провинция. За съжаление, ситуацията там стана още по-лоша. Провинцията и по-специално селището Коняна са избрани за отстраняване на отпадъците. Вечерта през август 2013 година беше взето това решение в столицата. Господин Орландо, министърът, взе участие, също така председателя на провинция Рим, господин Сигарети и други участници. Беше казано, че има специален представител по въпросите за отпадъците и той е получил задача да намери подходящо място за това депо. В през, в обществеността, в средите на обществеността имаше опастения в тази връзка и за това имаше и протести. Това а, беше обект на различни искания към националния парламент, също така и Министрите, които през последните месеци работиха по този проблем, казаха, че не са молени за становище от страна на господин Сотиле. Господин Ман каза, че към него никой не се е обърнал. Това е ресорният министр и е, никой не е представил пред него е, питане дали той е съгласен с този стандарт. Най-вече, що се отнася до новото място на депото. Министърът е, на, на културните, паметниците на културата също посочи, че не и е задаван въпрос във връзка с съвместимостта с екологичното законодателство. Господин Колобонди също не е заниман към него никой не е се е обърнал във връзка с избора на място на депото в случая с Коняна, господин Деджи Ромио, министър на селското стопанство, също не е питан, въпреки, че в този район има много земеделски стопанства и дори министър Орландо, този, който до известна степен е участвал при е, избора на този комисар, каза, че също не е питан в тази връзка. Всички тези декларации бяха направени от различните министри в Камерата на депутатите. В случая може да се каже, че е подходено много повърхностно. Господин Сотис посочи, че е, има проблеми във връзка с транспорта, има ограничения за тежкотоварен транспорт, които не се спазват камионите, които возят отпадъци до депата, също не спазват изискванията, така че виждате колко повърхностно е всичко това и колко в разрез с закона. Абсолютната непрозрачност на процедурата е неприемлива. Изборът на това място не се приема от гражданите, които са подали тази петиция и молим Европейския парламент да извърши проверка за спазването на европейското законодателство по отношение на отстраняване и управление на отпадъците. Освен това, молим е, европейски инспектори да дойдат в Клоняна на място, да проверят ситуацията и да е, проверят спазването на общностното законодателство. Моля европейските институции, в частност представителите на Европейския парламент, да подкрепят тази петиция и по този начин да направят конкретен принос е, за възможно най-бързото командироване на инспектори от Европейския съюз е, на място. Благодаря, давам думата сега на Лаура Пасети. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията по петиции. Петицията беше внесена и се ползва подкрепата на моята асоциация и на местното население в Фалкония. Фалконяна. Обръщам вниманието ви на много сериозно положение, свързано с новото депо за отпадъци в Фалконяна, заместващо депото в Мала Грота въпреки всички усилия на местното население и въпреки опозицията на местните организации, ние продължаваме да депото беше определено като приемливо от страна на местните власти, но ние не смятаме, че то отговаря на изискванията и в частност на законодателство 1380 т.е. закон 1380 от националното италианско законодателство и затова ние искаме да се преразгледат възможности, е, условията за допустимост на проекта, в частност е, по отношение на изискването за околната среда и е, въздействието върху биологичните селски стопанства в района. При изграждане на хипотеза изграждане на депо в Факуняна трябва да се предвидите някои много важни елементи, поради които това място не е приемливо, в частност съществуването на природен резерв, Делчима Мафене, съществуването на манастира Дивино море в близост, както и наличието на един приток на Тибър, който всъщност е в тази зона. Намерени също така и залежи от радон. Съществува също така и различни мерки за преустройство на предградията има много важно културно наследство, има много важно архитектурно наследство и заплаха за единствените естествен водоисточник в района. Ще спомене и някои вече споменани, споменати заплахи. А именно местният сухопътна връзка, която не може да издържи по-голямо натоварване и в частно движението тежкотоварни камиони. Съгласно член 39 на италианската конституция и устав от 2013 година, с който се определят отпадъците, идващи от градските агломерации и тяхното депониране. Единствено и само обработени отпадъци могат да бъдат депонирани съгласно националното законодателство. Вече имахме възможност да, об, да обясним тази, тази разпоредби на Европейската комисия след становището от 13 май 2012 година относно депото в Малагрота. Там ясно е разписано, че всички отпадъци трябва да се премени пред обработка с цел намаляване на количеството и степента на опасност на съответните планирани отпадъци. Трябва да видим какви са възможности за намаляване на риска, в частност риска за общественото, за общественото здраве. Но този процес се оказа невъзможен, тъй като Европейската комисия реши, че процесът на компактиране на не разделно изхвърлените отпадъци не отговаря на изискванията на директива 8331, в частност по отношение на отпадъците, в които се съдържат тежки метали. Също така не се прави достатъчна разлика между различните видове отпадъци, в частност не се има предвид особеностите на органичните отпадъци и не е предвидено обработка на тези отпадъци съгласно европейското законодателство. Така, например, депото в Фалкония и не е собственост на частно дружество, което не разполага с необходимите технически възможности за обработка на тези отпадъци. Вече случай беше такъв при депото в Малагрота. А както знаете, депото в Фалконяна би трябвало да замести депото в Малагрота, а е ясно, че няма достатъчно силен контрол на качеството на обработка на отпадъците. По отношение на депото в Алкълняна, държа да отбележа, че имаше различни наблюдения относно приложимото законодателство. Има сериозни съмнения относно достъпността на избраното място за депото. И и има опасност да се стигне до много сериозно екологично бедствие. Очевидно, че не е спазено европейско законодателство по отношение на, на, на, на управлението на отпадъците, което може да доведе до съответните съдебни мерки. Теранските власти предоставиха на специалният комисар по въпросите за отпадъците да а, започне спешно процедура по отношение на това депо. Нашето искане е да се разглеждам, да се разглеждам незабавно поведението на италианските власти, което очевидно е безотговорно, както беше и в случая с останалите депа и останалите места, определени за граждане на депа, с което да се изградят, да се замести депото от Малагрота. Няма да ги изрещам тук, но е ясно, че поведението на италянските власти е недопустимо. Намесата на Европейската комисия успя да ограничи броят на а, местата, определени за това депо, като изключи някои от най-неприемливите. Но а, тук трябва да вземем мерки, за да не може депото в Фалконяна да замести депото в Мала Грота. Благодаря ви. Думата има господин Буки. А сега господин Буки има думата. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, тази ужасна история с депото започва през 90-та година, след като бе затворено нелегалното депо. Властите от Рим решиха, трябваше да решат проблема за 3 години През 1991 година депото в Купеноро трябваше да поеме отпадъците от 8 общини, но в крайна сметка 25 общини започнаха да отделят отпадъци там. Имаше непрекъснато смяна на операторите и Последствие се създаде един конгломерат от оператори. От 20 години вече се изхвърлят отпадъци, които не са третирани. 20 000 тона ще са отпадъците. През 2012 година се реши разширяване на депото. През 2012 година региона Лацио направи положителна оценка на въздействието на проекта за разширяване, който предвижда не само а, депо за отпадъци да се създаде там, а депо за от, а също така и депо за опасни отпадъци и газостанция. Всичко това е много страшно за хората, които живеят в близост на депото. А в близост на депото има и културни забележителности, защитени от ЮНЕСКО. Ако това разширение на депото се случи, то 1,8 милиона кубични метра отпадъци ще се складират в това съоръжение. Това е особено опасно за малакрота, защото е, все още продължава старата система за отделяне на отпадъци. Не се спазва директивата за отпадъците и това довежда до екстремната ситуация, в която се намираме в момента. Община Рим печели от тази ситуация и въпреки това не е в състояние да подобри ситуацията. Значи имаме една екстремна ситуация. Министрите излязоха с декрет. Бе номиниран отговорник за отпадъците в региона. Целта е отпадъците от столицата да се насочват към Копиноро. Има решение за раз, разширяване на депото в Малагарота. Огромни количества отпадъци трябва да се третират там. Съоръжението обаче не действа. Италия подведена под отговорност пред Европейския съд поради именно този проблем, неспособността и да се справя с отпадъците. Уважаема госпожо председател, ние представяме тази петиция от името на много граждани. На базата на това, което вече бе споменато и на фона на екстремната ситуация в региона, и като се вземе предвид огромната загриженост на гражданите за огромната територия, която е заплашена на фона на заплахата от зарази и болести, искам да ви призова към вашия принос за решаване на, тази, на този проблем. Благодаря. А сега Колегата от комисията ще получи думата. Петициите са окачествени като спешни. Темата е много важна. Комисията е запозната с проблема. Имате думата. Thank you, Madam Chairman. Indeed, uh... Благодаря, госпожо председател. Наистина комисията е запозната с ситуацията, с начина за третиране и управление на отпадъци в Лацио, Италия. Ние се опитваме от доста време да е, намерим с италианските власти решение на проблема. Чухме изложението на петициите. Какъв е проблема всъщност? Ние смятаме, че решението на проблема е, е създаването на един разумен план за управление на отпадъците. Италианските власти изготвиха такъв план за Лацио, но този план трябва да бъде приложен, защото той до сега е само на хартия. Ситуацията е много екстремна не може да се изключи необходимостта от създаване на ново депо. Целта е да се преустанови функцията на старото депо. Критична е ситуацията в Лацио. Въпреки това, комисията смята, че държавата членка има право да взема своите решения, да прави своя избор, когато става дума за управляване на отпадъци. Един определен проблем за Лацио и Малагрота е, че решение трябва да бъде намерено Съгласни сме с, пети... с носителите на петицията, че трябва да се намери решение. Проблемът не е нов. Плана за закриване на депото, планове за закриване на, деп, на старото депо съществуват вече от години. Фалконяна и Копиноро са альтернативните депа, но комисията не може да се намеси според европейското законодателство. Ние може да се намерим само ако има доказателства, че съоръженията не функционират съобразно законодателството. Процедурата на отдаване на лиценз е прерогатив на националните власти. Комисията може да се намести само ако има нарушаване на е, европейските норми. Например, ако няма консултации с гражданското общество или няма оценка за въздействието. Ние до момента нямаме доказателства за това, но ние сме отворени към такава информация. Ние проучваме ситуацията след Малагрота в Лацио и комисията ясно каза на, евро... на италианските власти, че в цялото европейско законодателство и рамковите директиви трябва да се приложат. Италианските власти на национално и регионално равнище са съгласни. Ние ще продължим да следим развитието на ситуацията. И както казах, ако разберем, че има нарушаване на европейското законодателство, няма да се поколебаем да се намесим. На що се отнася до третирането на отпадъци, не само в Малагрота, но в целия регион Лацио, ние не може да открием процедура за нарушаване на законодателството. Има такава процедура, но тя се отнася за неправилното третиране на отпадъците в региона. Очаква се по това дело решение на Европейския съд. Работи с италианските власти по настоящия проблем, но трябва да вземем предвид и факта, че не може да се намесим по отношение на процедурите и по отношение на определяне на местонахождението на депото. Защото изборът на местонахождението е прерогатив на националните власти. Благодаря. Thank you very much. So we start with the... Благодаря. Започваме с дебата. На, на, най-напред госпожа Окън има думата. And... Това е една история, която продължава вече от много време и ми се струва, че много от носителите на петициите и гражданите не само в Лацио, но и в кампания, след... които следят случват се в нашата комисия, Невероятно са изненадани, че Европейската комисия отново е парализирана. Вие твърдите, че нищо не може да направите, въпреки че този проблем съществува вече от много време. Последния път, когато посетихме региона с поручвателна миция миналата година, чухме въздействието на този проект върху Рим. Имахме конкретни данни. И аз оставам с а, усещането, че нещата си продължават, продължават да съществуват законни и незаконни депа. Местното население не се включва в процеса на взимане на решение и по някакъв начин не се търси изход от това положение. Моето впечатление е, че нищо не се променя и е много разочароващ факта, че комисията очевидно се справя по-зле, отколкото в миналото. Гражданите идват пред нас и ни заявяват ясно, че директивите на Европейския съюз не се спазват. В частност директивата за отпадъците. Някои от носителите на петиции ни призовават да вземем мерки, за да прекратим изгарянето на отпадъци. Мога да ви кажа, че ние в Дания допуснахме много грешки. Като цяло сме много ефикасни пиромани в Европа. Изгаряме всичко, което можем да си представим, но днес търсим нови начини да се възползваме от този ресурс, вместо просто да изгаряме всички отпадъци. И мога само да призова Италия да не повтаря нашите грешки, а направо да започне да спазва новите изисквания за рециклиране и за гарантиране на кръгова економика по отношение на управлението на отпадъците но действително много жалко, че отново чуваме за създаването на специален комисар за отпадъците, въпреки че това беше една мярка взета поспешно с отговори на конкретно искане, но явно, че нищо не е направено към момента. Всъщност тези депа бяха буквално достъпни дори и за представителите на местните органи за самоуправление. И ако подобно положение е приемливо за Европейската комисия, аз не мога да го приема. Имам много конкретни въпроси, не ми се струва малко абсурдно да ви задавам конкретни въпроси за конкретни места, които посетихме при на... по време на нашето получателна мисия. Очевидно, че няма никакъв сериозен напредък. Да, затворили сте депото в Мала Грота, което е положително, но не бива да допускаме с граждането на нови депа без взимане на съответните предпазни мерки. Действително ли смятате, че нищо повече не може да се направи от Европейската комисия и трябва всичко да започне от нула и да се изготвят нови по-ефикасни процедури. Във всички тези случаи има проблем с участието на местното население и в кампания, и в Лацио, и в Рим. И ако не привлечем и ако не включим гражданите, няма как да разрешим този проблем. А ние като парламентарна комисия на гражданите трябва да настояваме за това гражданско участие. видяхме, че започват да се променят нещата в Неапол. Не знам дали това все още се случва на място. И не знам дали всички имат възможността да следят е, случващото се по други места, вместо да се прибягва до тези постоянни спяки по, мешн, по мерки по спешност и едва ли не налагането на някакъв военен режим по край тези депа. Благодаря ви. Благодаря. Колеги, моля ви да не се изказвате по-дълго от гражданите тук сме да изслушаме тях, а не ние да водим други дебати. Госпожа Маркинс. Госпожа Меркис, благодаря. Непрекъснато чуваме екстрена ситуация, спешно третиране. Е, в Италия е, е номиниран и специален отговорник за спешните ситуации. Това го чухме в Италия няколко пъти. Това въжи и за Лацио. Един от, този, от тези отговорници е, беше господин Сотиле. Срещахме се с него. Беше стана ясно, че той има голяма компетенция, голяма възможност да се намесва в рамките на тази спешна процедура и екстремна ситуация. Сега моят въпрос е това демократично, демократически оправдано ли е? Аз не само имам предвид директивата, рамковата директива за отпадъците, но по принцип за, въпросът ми е за демокрацията. Имаме отговорници, които да се намесват, а всъщност министерствата, министрите и парламента трябва да поемат отговорност. Какви са тези отговорници? Това отговорно ли е за по отношение на Европа, по отношение на една демократична система. Сега говори се за спешни планове. Каза се, че комисията ще получи изработените планове за третиране и управление на отпадъците. Виждаме, че са направени такива планове след обявяване на екстремната ситуация. Добре, не може ли да се направи стъпка напред? Вместо да се опитваме да решаваме ситуацията по този начин, по който го правим в момента. Защо това е все още проблем. Аз не съм застъпник за а, горивни съоръжения, но ситуацията е просто без изход. Въпрос към комисията. Как е възможно гражданите да нямат право на глас тук? Защо гражданите трябва да се обръщат непрекъснато към парламента? Ние сме, ние сме крайната възможност? Не може ли тяхното мнение, мнението на гражданите да се взема предвид още в началото на процес? Благодаря, госпожо Миркес. Э, Миркес, следващият оратор. Ма, io осколтато тути колеги. Внимателно слушах колегите и съм съгласен с казаното от тях, но искам да се върна към основния проблем, защото Коняна по принцип е, е обект на дебат във връзка с екологичната ситуация. Смятам, че изслушахме интересни изказвания, съгласни сме с тях, но а, е, малко се отклонихме от темата. Аз а, е, изслушах представителя на комисията. може би да прочетем книгата Процесът на Кавка, може би. Това би било по-добре. Аз не разбрах какво каза комисията точно или пък съм разбрал много добре какво каза комисията. Това е проблема. Има разрешения, които се издават от италианските власти. След това се вземат решения и след това ние трябва да действаме. Искам да а, задам въпроса по време на това заседание на Комисията по петициите. Какво трябва да направят членовете на парламента. Но преди това имаме три основни въпроса към Комисията по околна среда. Първо става дума за Палконяна. Трябва първо да се провери дали са изпълнени условията за изграждане на депо. Имам предвид условията, поставени от Европейския съюз, след това контрол върху опазване на околната среда и правата на гражданите. И трето, процедурите, които са избрани, трябва да бъдат изменени на базата на европейското законодателство. Ние не искаме бюрократизъм в Европа. Искаме Европа, която да се чувства навсякъде – И какво отговаря комисията? Аз цитирах вече Кавка. Комисар Поточник отговаря, че в процедурата по нарушение на основните договори 2011 година във връзка с депото в Малагрота, информацията, която е налична, показва, че регион Лацио няма достатъчен капацитет за биологично и механично унищожаване на отпадъци. Европейската комисия вече се произнесе пред компетентните органи и сега трябва само да бъдат проучени условията за изграждане на тези депа. Ние не можем да чакаме. Наистина, тук имаме условия като в процесът на Кавка. Не се спазват условията, които трябва да бъдат изпълнени. Госпожо председател, в регион Лацио има един основен проблем с отстраняването на отпадъците. А както нещата са организирани тук, това прилича на лудница. <laughs> Извинете. Европейския съюз трябва да задава ясни, честни, разбираеми правила, които да защитават гражданите. И какво получаваме в отговор от комисията? Това е наистина странно това, което се прави тук. Още веднъж посочва се, че отпадъците не могат да бъдат обработени съответно преди да бъдат извозени в депото, но това е ясно нарушение срещу директива 31, директива издадена от Европейската общност където става дума за директивата от 2008 година. Това са все директиви, които уреждат отпадъците. И е, ние не можем да чакаме още да се строи, след това да се правят проверки. А, е, това не е в компетенциите на Европа, това е в компетенциите на региона, след това от Европейския съюз ще има проверка. Не. не се спазват никакви е, разпоредби, също и тези на Европейския съюз. И още нещо, комисията не може да се намеси, защото решението трябва да бъде взето от италианската страна. Да, обаче съоръжението вече е било обект на контрол. То е било а, е, прието в нарушение на европейското законодателство. Ние отправяме молба Комисията по петициите, която винаги работи добре и трезво, да направи проверка в Лацио. Благодаря, колега Палони, колегата Анджелили. Благодаря, госпожо председател. Извинете, но ние имаме много е, неща, които трябва да проверим. Е, извинявам се, че закъснях. Благодаря на останалите колеги, колегите Палони, Антониоци, е, мога да кажа, че това е много добър екип, но има и вносителите на петицията Лаура Пасети, която поздравявам, Паскал Калцета. Приветствам всички вносители на петиции. Те са тук сред нас, говорят, но е, всъщност е, ние сме тези, които трябва да говорим в тяхна полза. От тяхно име говорим за е, общинските съветници. От тяхно име Франка Шуто, Стефано Стефанели. Е, има и кампания Спрете депото, Орсини, всички общински съветници. От тяхно име говорим Не искам да изреждам всички имена, но това, което искам да кажа всъщност е следното. Че това е ентото изслушване по тази тема. Направихме много успешно посещение. Ставаше дума за посредническа комисия, Господин Палони много добре посочи, че това е в нарушение на всички директиви. По принцип, Италия сега а, срещу нея има заведена процедура по нарушение на основните договори пред Европейския съд, именно по този въпрос. През последните две години бяха идентифицирани седем временни съоръжения Фалконяна, Кобиноро и така нататък, е, само част от тях изброявам. Съвсем ясно е, че става дума за една напълно неприемлива ситуация. Тези временни съоръжения не е възможно да съществуват реагира се само на аварийни ситуации и това е много ясно нарушение на правата на гражданите, а също така и на правата на отделните региони. Нарушават се екологичните разпоредби, нарушават се изискванията за ладшафта и, както казах, правата на гражданите. Гражданите можеха единствено да демонстрират – преди това нямаше консултации, нямаше никакви официални мерки и ако някой има все още съмнения, е, колега Тапалоне цитира вече книгата «Процесът» от е, Кавка. Може би е, трябва да цитираме и Алиса в страната на чудесата. Комисията непрекъснато разказва нещо, прави изслушвания, поставя въпроси, но положението е ясно. Аз самата бях в Ковиноро. Погледнете. Ето, показвам ви. Показвам ви снимка как изглеждат нещата. Това са е, отпадъци, които са депонирани някъде, но няма абсолютно никакви защитни мерки. Аз сега се обръщам към всички е, с снимката, за да я разгледате. Защо? Защото е, това нарушава абсолютно всички правила. След това Фалконяна, за съжаление имаме само фотокопия, нямаме е, по-добри снимки, но виждате каква е ситуацията в Фалконяна. Това са съвсем малки депа и как е, стои нещата с разрешенията за тях. Къде са те? Авасалария, тук възниква пак въпроса за разрешенията. За съжаление, не може да се види много добре снимката. Приключвам моето изказване, но действителност мога да кажа, че всеки ден се застрашава здравето на хората тук. Децата, възрастните хора са много уязвими в този случай. Това е проблемът, който основно безпокои гражданите. Просто искам да кажа край край на тези трикове, необходими са неясни отговори. Ако съществува Европа, тя трябва да покаже лицето си тук. Председателката, господин Антоняци, много ви моля, приберете обратно този постър. Мисля, че разбрахме за какво става дума, за какво става дума в този регион. Господин Антоняци. Госпожо председател, искам да ви благодаря най-напред, че уважихте спешността на процедурата и преференциално третирате тази петиция. Темата е много обширна. Става дума за цялостното управление и унищожаване на отпадъците в Рим и в Италия. Ситуацията продължава от много време. Недоволството на хората е от много отдавна и благодаря, че най-накрая това недоволство бе чуто. Виждаме какво се случва от толкова време в нашата столица и най-вече около Фалконяно. Съвсем ясно искам да кажа, госпожо председател. За мен е ужасяващо да видя какво се случва тук. Факта, самия факт, че трябва хората да се обръщат към нас, това не би трябвало да се случва. Властите на Рим властите, регионалните власти в регион Лацио, те би трябвало да са действали до момента. А те какво правят? Те си прехвърлят само топката. Номиниране отговорник, който нищо не прави, който взима самоволни решения, както се оказва, и се заплита само в лъжи. Оказва се, че много от проектите са недомислени, прекъсват се, започват се без проучване, прекратяват се в последствие. Трябва да се прекрати този порочен кръг. Бе цитиран процесът на Кавка и Алиса в страната на чудесата, но е, от всичко това се вижда колко безсилни са гражданите и гражданските организации. Но това не е чудно, като виждаме как комисията реагира. Това просто не е завярване. Съществуват условията, за намеса от страна на комисията. Е, директивите, европейските директиви не се спазват. Гражданското общество, с него няма консултации. Това продължава от години. Няма проучвания, Няма какво повече да се добави. Обърнали сме се към вас. Отчаяни сме, защото италианските власти са глухи. Те не действат. А не би трябвало да е така. Не би трябвало ние да сме, да говорим в тази комисия по въпроси, които в крайна сметка са явни за всички и ясни са за всички граждани. Мисля, че е, стигнахме до момента, когато Европейската комисия повече не може да лавира. Комисията може да спре тази порочна практика. Тя има всички основания за това. Някои факти се игнорират до момента. Надявам се обаче, този въпрос да бъде решен и да не бива обсъждан повече в комисията. Председателката, благодаря. Благодаря на всички колеги, благодаря на заявителите на петициите и на колегите, които подкрепиха петициите. Към комисията. Не може да се реши този конфликт чрез комисията по петиции, ако се връщате обратно към италианските власти, защото гражданите знаят, че могат да се обърнат към нас по смисъла на принципа за солидарност. Тоест, те задействат европейското, европейското равнище, за да могат да накарат своята правова държава да действа. Това го казах и преди. Няма смисъл от такъв отговор на комисията. Гражданите знаят каква е ситуацията в техните италиански региони. Ние с колеги от тази комисия заостряме вниманието върху тези кризисни области. Комисията знае съвсем добре какви са проблемите. Знае, че има нарушение на правилата. Знае, че има процедура срещу Италия и в момента. Процедура, която е свързана с региона Лацио и, от, и, и обработката на отпадъци. Имаше посещение в Италия от нашата комисия. Апелирахме преди година още към италианските власти да предприемат мерки. Комисията обаче не реагира, а днес е тук и ни казва, че нищо не може да се направи, защото процедурата в Италия още не е приключила. Ние в рамките на ние искаме да се движим в рамките на европейското законодателство и настояваме за намеса на Европейската комисия. Ние изискваме не само санкции, защото това ще отежни само състоянието на гражданите. Не става дума за санкции. Става дума за следното. Ако комисията защитава гражданите и околната среда и иска да се застъпи за спазването на директивата, тя има възможност да го стори, а не да затваря вратите. Няма смисъл да се реагира в последствие, когато нещата вече са се случили и щетите са нанесени. Тази, комисия, тази петиция ще остане отворена и аз апелирам към комисията да вземе темата и загрижеността на гражданите сериозно. Това казаха колегите Меркес и Аукен молим комисар Поточник да отиде в Италия, да, да види на място каква е ситуацията, да посети тези региони и да не се чакат процедурите, а да се действа превентивно. Има специален комисар, специален отговорник за тази спешна ситуация, но след като ще говорим за отговорници и комисари, то по-добре е да се намесят европейските комисари. И така, тази петиция си остава отворена. Колежката Анджелили има думата. Е, Благодаря ви. не е типичното поведение на един от вносителите на петиции, който се опита да ни а, покаже какви а, са ужасните, каква е ужасната миризма, която се усе, усеща в този регион, е много, е много малко много слаба, дава много слаба представа за това, което се случва на място. Говорим за местни граждани, които страдат ежедневно от тези ужасяваща смрад. Така че аз извинявам от името на вносителите на петициите за тяхното поведение, ако те малко са прекалени, но ви моля за разбиране. Те не могат да се ограничават само с събиране на подписите. Наистина трябва да действат от името на своите съграждани, за да ни обърнат вниманието по възможно най-видим начин. Така че се извинявам от тяхно име, председателката. Аз се ограничавам в хората си на председател на тази комисия. Към момента мога само да кажа, че всички тези петиции остават отворени, но и настоявам пред Европейската комисия да се установи истинско сътрудничество с Европейския парламент. Надявам също така комисара Поточник да си вземе, да вземе предвид мобата, когато му отправих именно да посети положението на място за да разбере по-добре какво се случва в Италия и да се предприемат превентивни мерки преди проблемът да се влуши допълнително. Още веднъж благодаря на всички ви за присъствието. Благодаря на госпожа Анджелини. Тя спомена поведението на някои от носителите, които може би беше малко прекомерно и така приключвам с точка 18 от дневния ред. Ще ви помоля да напуснете залата тихо, тъй като и без това вече закъсняваме с дневния ред. И продължаваме следваща точка от дневния ред. Да говорим за петиция 51 от 2013 година, внесена от господин Педро Хименес Сан Хосе с испанско гражданство. Той се обърна към Европейския парламент и към нашата комисия за да ни обърна внимание за някои от нередностите, разпри, свързани с проекта за добив, съхраняване и пренос на природен газ в Доняна, в Уева, зона по мрежата на Тура 2000. И така давам думата на вносителя на петицията. In rappresentanza del firmatario или на неговият представител, господин Хамостайн. Is Mr. No. Sorry. The floor. Can you help me? Mr. Jimenez. Mr. Jimenez. Sí, señora presidenta. Госпожо председател, ако ми позволите, Ще изчакам, докато посетителите напуснат залата, за да мога да изложа искането си на спокойствие. Преди конкретно да преминем към петицията, която сме внесли, искам накратко да припомня за контекста, в който е поставен този проект. Става дума за провинция Уелва. Това е защитена зона. Там се намира Националния парк и Природния парк Доняна – това е в провинция Кадис, около Севиля, т.е. в Андалузия. И е, аз ще е, изложа контекста, за да разберете какъв е проблема. Провинция Уелва от 60-те години, от времето на Франко, има е, на територията си химически заводи, така че замърсяването е много голямо е, с участие отровни замърсители. Непрекъснато има инциденти на замърсяване на околната среда от 60-те години, като през 60-те години е, се проявяваше много по- е, малко внимание към тези проблеми, защото нямаше екологично законодателство. Е, замърсени отпадни води е, се изливаха в е, водните басейни, в почвата и по този начин замърсяването беше голямо. Искам да посоча, че за първи път индустриални води бяха заустени в един регион. Е, това беше всъщност най-тежкият случай в Европа. И е, днес мога да кажа, че има една територия от 2200 хектара. Това е територията в е, региона Уелва. 120 000 тона отпадни води не се третират там. Става дума и за радиоактивна пепел. Говорим за една провинция, в която има не само тези индустриални съоръжения, които са от 60-те години, но и има и някои преустройства, като акцента се поставя върху химическата и енергийната промишленост. В самият град междувременно също има централа от топлоелектрическа централа от 400 мегавата. Изградени са три цикъла в тази централа. И те са на 2 км от старите съоръжения. Също така има и газови хранилища в индустриалното съоръжение. Има и е, топлоцентрала, която работи на биомаса. Това е най-голямата в Испания. Също така се изгражда и нова е, централа на биомаса. Казах ви вече, че имаме когенеративни съоръжения. Е, в допълнение към това има и е, нефтена рафинерия. 5 милиона тона годишно, а междувременно те станаха 9,5 милиона, понеже рафинерията се разраства. Аз описвам само провинция, която е изключително тежко засегната в е, екологично отношение. И то още от времето на Франко. Е, вместо да се подобрява ситуацията, тя става по-лоша, защото все повече индустриални съоръжения се строят там и то на химическата промишленост. Следва да се прибави и е, предмета на тази петиция. Е, видяхте как тя се вписва в контекста. Става дума за най-голямата защитена зона в Испания, националния парк Доняна, Всъщност това е най-голямата екологична защитена зона, вероятно в цяла Европа, но не съм сигурен, но в Испания със сигурност е най-голямата. трябва по силата на националното и на европейското законодателство да се защитава територията. Искам да посоча директивите, които е, сме изброили и в нашата петиция. Мисля, че не е необходимо да ги цитирам още веднъж. Искам само да посоча, че трябва да е ясно за какво става дума. Това е регион, в който имаме всички ситуации, които бихме могли да съж... имаме като ситуации на защита. Европа трябва да действа, трябва да се намеси в случая – въпреки че в защитните съоръжения бяха направени големи инвестиции. И има план за екологична защита, план за устойчиво развитие, много пари бяха инвестирани. В нашата петиция е посочено, че става дума за проект, където става дума не само за този газопровод, а и за е, съхранението на газ. Преди това е, газът е екстрахиран, е, съоръженията за пренос е, са пренатоварени и сега един газопровон от 18 км се заменя с нов. Проектът е всичко друго, но не и устойчив. Този проект нарушава съвсем еднозначно европейските и испанските правни разпоредби. Не трябва да се допусне този проект. Защо? Защото той не отговаря на изискванията за устойчиво развитие. И още нещо. Съветът в Доняна се отнесе положително към този проект. Този, ръковод, този проект се ръководи от бившия министър-председател, от Филипе Гонсалес също. И а, винаги а, сме били на мнение, че трябва да се отхвърли този проект. Моля комисията да направи всичко в нейните възможности и да се погрижи да се спазва екологичното законодателство. Трябва да спрем този проект, който не отговаря на изискванията на, за устойчиво развитие и уврежда целия район. Благодаря. Е, давам думата на следващият оратор. Виждам обаче, че е, има някаква грешка. Беше предвиден само господин Сан Хосе, но господин Хамърштайн сега трябва да говори от името на цитираното в петицията сдружение. Много ви моля, бъдете кратки. Благодаря, госпожо председател. политика, ке дефенде Представлявам Меса Делария, това е гражданско сдружение. Ние се борим за подобряване на екологичната ситуация в Уелва. Става дума за две различни петиции. От една страна петицията, която беше цитирана и тя е свързана с конкретния проект и един от политически отговорните лица тук трябваше да даде отговор. Според мен е малко странно, че той идва първи в комисията по петициите. Петицията, която аз защитавам за Месодалария, там става дума за добив на газ От години тук се работи без лиценз в нарушение на общностното законодателство. Господин Хименес говори за отпадните води. Цялата ситуация изобщо всичко, което става там, е, е в нарушение на всички изисквания на Европейската комисия, а именно да има план за деконтаминация, който да бъде представен от предприятията. Ситуацията наистина е странна в Андалузия. Просто се руши природата. Има много проекти, и... които се изпълняват без лиценз и местните е, власти просто е, си затварят очите, въпреки големите екологични щети в националния парк Тунял. Що се отнася до земния газ, за който се говореше, чакаме отговор от институциите. Но като имаме предвид, че Рипсойл нарушава Европейската директива за избягване на контаминиращи вещества, установяваме, че тук просто нещата се правят без да има издадено екологично разрешение. На европейско равнище действа тази директива IPPC и има и а, разрешение, което е формално в Андалузия. Става дума за е, екологично разрешение, а Репсал няма такова. Те просто отвеждат отпадните си води и то в много големи количества. Това са отпадни води, които са силно контаминирани И както казах, за това няма екологично разрешение. Правителството на Андалузия не спазва тези рамкови разпоредби. Аз не знам какво се планира в бъдеще, но мога да ви кажа какво става сега. Говоря за хиляди камиони и все още няма разрешение за тяхната дейност. Това е силно обезпокоителен факт, защото Репсал съхранява газ в подземни хранилища. Има стари разрешения с изтекал срок 1884 и още едно разрешение – но просто правителството на Андалузия си затваря очите. Меса Далария показа това и ние не е, получихме задоволителен отговор от региона Андалузия. Приключвам проекта, за който аз говоря, Поседон. Това е проект на фирмата Repsol. Не има нищо общо с проекта за земен газ, който беше изложен от колегата също не е и с клъстърния проект в зоната Делта на Ебро, т.е. в Делтата на Ебро. Е, тези проекти, за тях има издадени разрешения, въпреки че оказват е, отрицателно въздействие върху околната среда. Но в случая, е, за който аз говоря, Репсал години наред работи на ръба на закона, без да има разрешение екологично разрешение, което се изисква от IPPC директивата. Ние искаме андалуското правителство да а, упражнява своите компетенции и да следи за спазването на екологичното законодателство в случая с РЕПСЛ, също така и по отношение на замърсяването на водите. Благодаря. Преди да започнем разискването, ще изслушаме представителя на Европейската комисия. Thank you, Chairman. Благодаря. Ние си отбелязахме това, което чухме. Не може да кажем, че петицията е отдавна. Получихме през ноември. Отбелязах си загрижеността на колегите и на вносителите. Знаем, че има много натиск в тази област. Има процедура по отношение на депото с фосфор и депото в Доняна. Това са все свързани въпроси. Сега, що се отнася до проблемите с газа, ще проучим въпроса и ще отговорим на комисията по петиции. Благодаря ви. Тургайс. Señora presidenta, eh, yo le pediría, como hemos hecho en otras ocasiones, cuando. Както сме правили и друг път, когато имаме вносители на петиции, когато са засегнати предприятия, а може би е хубаво да дадем думата и на предприятията, след като имаме представител на предприятията, за да видим и тяхната перспектива. Sí, una, una de las dos empresas, sí. Една от двете компании е тук, така че може да чуем и тяхната версия. Председателката ние знаехме, че ще има представител на компанията. Понякога е имало такива случаи. А, по принцип е хубаво да се видят всички перспективи, но много ви моля, бъдете кратки, имате две минути на разположение. Още нещо. А що се отнася до процедурата тук, когато се подаде петиция, ние изслушваме само вносителя на петицията. Независимо дали има представители на другите страни. Това е странно, това е необичайна ситуация за нас. Понякога са се изказвали представители на администрацията, но никога представители на частни фирми. Имало е, казва председателката и прецеденти. Затова ще дадем думата на представители на частната фирма, но моля бъдете карти, е, кратки, тъй като ние сме все пак Комисия по петиции за гражданите. Фенаско, природен газ, това е фирмата. Благодаря за възможността, че ми давате думата. Благодаря за възможността да се изкажа. Първия слайд представя проекта. Това е замяната на подмяната на газопроводи и създаването на нови хранилища и съоръжения става дума за складирането на 200 милиона литра газ, който трябва подземно да се съхранява. Няма нарушение на европейското право. Не сме нарушили директивата за место и обитанията, директивата за дивите птици. Няма и нарушение на конвенцията Рамса. Складовите капацитети заемат площ от 100 хектара. Не смятаме, че нарушаваме и Натура 2000. Инфраструктурата се намира в рамките на парка, но това е всъщност само част от инфраструктурата и тя е в околните съседни области на парка. И тя съществува вече от 7 години. Провели сме много проучвания в съответствие с закона. Е, има проведени консултации с гражданското общество. Имаше редица мерки, които бяха проведени и предприяти именно в рамките на оценката на въздействието върху околната среда. Например, има проекти, които са летни проекти, засягат флората, фауната и жизнения цикъл в региона. Единственият проблем са плановете за управление на природните ресурси. Плана за Доняна е проблематичен. Институциите, които отговарят за тази област, говориха днес тук пред вас. Нямаме консолидирани планове за областта. Виждате, от лявата страна газопровода, от дясната страна хранилището, което бе започнато наскоро. Проектът е в, се провежда в рамките на испанските градоустройствени планове за региона. Благодаря. Вие, ако желаете, може да ни представите вашата документация, а сега давам думата за по една минута на, двата, на двамата заявителя. Sorry, one moment, because there was a... Okay, so, Mr. Mayer. Sí, muchas... Господин Майер. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Според мен, предвид зоната, за която разговаряме, е именно от най-защитените зони на международно равнище – Смятам, че трябва да приложим всички предпазни мерки. Действително, изправени сме пред много сериозен проблем. Проблем, който засяга редица европейски директиви, свързани с Натура 2000, с ИПССМ. Нарушава се и един от основните принципи, принцип, който вече беше установен в случая с, с, един предишен случай, който оследахме в нашата комисия. Има, има проблеми с складирането на природен газ. В някои случаи то доведе до опасност от сизмична дейност в региона. И правителството на Андалузия не е взело предвид тази възможност, а именно опасността от засилване на сизмичната дейност. А сега се обръщам към представителите на частното предприятие, които, които са днес тук. Мога само да ви предложа да изградите едно хранилище за природен газ под седежето на вашата компания и там да складирате този природен газ. Разбира се, това беше просто шега, но по-сериозно, както каза и представителят на Европейската комисия, тази петиция беше внесена наскоро представители на Европейската комисия заявиха, че ще поискат допълнителни сведения от испанските власти и аз съм убеден, че тази петиция трябва да остане открита. Смятам обаче, че трябва да се свържем и с Министерството на селското стопанство в Испания, да споделим нашите опасения и да поискаме включването в оценката за въздействието върху околната среда, евентуалното въздействие върху сеизмичната дейност. В случая Кастор разгледахме въздействието на съхраняването на природен газ. Смятам, че трябва да приложим същият е, практика и да вземем предвид опасността от увеличаване на сеизмичната дейност. Смятам още веднъж казвам, че тази петиция е напълно основателна. Тя трябва да остане открита и да поискаме допълнителни сведения. Бих искал да помоля председателката на нашата комисия да се свърже писменно с компетентните власти и да помоли включването на оценка на въздействието в хозмичната дейност в ОВОСа. Следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Разбираме, че Опасната комисия възнамерява да поиска допълнителни сведения от испанските власти по този въпрос. Испанското Министерство по околната среда вече е изпратило допълнителни сведения на, на Европейската комисия и бих искал да се спра на три елемента, на три важни сведения, които получавам от тези допълнителни документи. Първо, от тях става ясно, че процедурата за оценка върху въздействието, за, на, за оценка върху околната среда напълно отговарят на съответните разпоредби в националното законодателство, включително взима предвид и въздействието върху зоната по мрежата на Тура 2000. На второ място вече е изготвен на ОВОз и не е, не е установено проблеми при този проект и Европейската комисия наясно е с този факт. И на трето място ОВОз показа връзката между различни съществуващи проекти и различните равнища на управлението в Испания, именно местните, регионалните и централните власти в Испания са се запознали с различните е, елементи от тези проекти и те всички споделят едно и също мнение, а именно, че няма някакви сериозни щети за зоната по Натура 2000, тъй като се спазват всички изисквания съгласно законодателството за опазване на околната среда. И, как пак казвам, всички органи на управление в Италия, включително и органите на местните органи в провинция Андалузия, споделят мнението на централните власти, именно на, на Испанското министерство на околната среда. Така че тази съгласно да остане отворена на петиция, но трябва да се вземем против тези данни, изпратени от италянската държава. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на госпожа председателя за нейната активна позиция. Благодаря на секретаря на тази комисия. Вие ме познавате като човек, който propia tierra, como, como Billy Meyer, es de Cádiz. Проявява голям интерес е, към собствената си страна. Имам предвид Севиля, нашата провинция, също така и вносителите на петицията са от този регион, но в случая аз вземам думата по една съвсем проста причина. Дошъл съм тук само да слушам, за да мога да се информирам за темата, да и слушам представителите на предприятията, също така и вносителите на петиции. Днес няма да има решение, няма да се обединим около позиция, но ми липсват някои неща. Също също и в петицията. Липсва ми официалната позиция на правителството на Андалузия. Това а, казвам не само поради факта, че това е моята партия, а казвам това, защото това е и компетентната администрация. Мога да се съглася с казаното от другите оратори. Става дума за един много чувствителен в екологично отношение регион и тук наистина всички трябва да получим уверение, че няма да има вредно въздействие върху околната среда. Благодаря, господин Янис. Господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж искам да се спра на контекста. И в тази връзка искам да кажа, че е най-добре да посетите парка на място. Ще бъдете изненадани от огромното биоразнообразие, което той предлага. Когато погледнете нещата на място, когато видите какви са белезите на развитието там, недвижими имоти, градоустройствени проекти, индустрия, ще се уверите, че ако това не се реализира, ще бъде лошо за Испания. Е, същото се отнасяше и за завода на Ауди. Това изложиха представителите на предприятията. Говори се непрекъснато за економически цели. Те се поставят пред екологичните цели и пред устойчивото развитие. Но и нашите вносители на петиции имат право на здравословна околна среда е, Както казах, след като изслушахме вносителите на петицията, е, впечатлението ни е, че е, в Андалузия нещата с... Да, не вървят добре. Правителството там понася много тежки нарушения на закона, затваряйки си очите. И искам да направя връзка и с темата за Италия, която разгледахме. Искам да кажа, че е, и в Валенсия, в околностите на Валенсия също имаше проблеми с отпадъците. Това е доста сходна ситуация с тази описана от италианските вносители на петиции. Изобщо явно, че този проблем засяга целия средиземноморски регион. Нещата са като въртяща се врата. Някой влиза, след това излиза, след това е, идват представителите на фирмата, вземат се решения, без обаче да се отчита екологичната ситуация. Искам да се присъединя към казаното от Вили Майер. Необходима ни е информация. Искам да помоля комисията истина да заеме категорична и строга позиция по отношение на правителството на Андалузия и на цяла Испания. Е, защо? Защото е, правителството на Андалузия в частност е световен рекордьор по нарушение на екологични разпоредби. Казах ви, действа се там без разрешение, без лиценз винаги се защитават е, и се поставят на първо място частни интереси, от економически характер. Председателят, благодаря. Мисис Орили, ауа... Благодаря ви, благодаря ви и за а, това, че малко се поразсеях, но тук ще пристигна на Европейския омбудсман с госпожа Мери Орайли. Благодаря и за присъствието и ще я помоля да изчака, да приключим с настоящото разискване. А сега за една минута давам думата на Педро Химене Сан Хосе. Благодаря ви. Най-напред бих искал да подчертая, че аз представлявам гражданите на региона си и съм много горд с този факт. Не представлявам никакви частни интереси и никакви интереси на предприятия. Тук съм за да ви представя становището на всички организации защита на околната среда по отношение на този проект. Напълно разбирам позицията на компанията, която защитава собствените си економически интереси, но причината, поради която те не се опитват да подобрят своя проект, а именно търсенето на възможно най-голяма економическа рентабилност. Затова те не се опитват да подобрят своето разрешително. Те са получили разрешително преди 30 години и се опитват да използват същият документ в момента. Ако се опитат отново да поискат разрешително днес, просто няма да го получат, защото техният проект не е екологич... устойчив от екологична гледна точка. Тяхната цел е само да увеличат добива и да увеличат броят на хранилищата в този регион. Целта на предприятието е да се разшири газопроводът, да се изгради допълнителни 18 км газопровод в тази зона и да се използва същата тази зона за съхраняване на природен газ. В заключение, госпожо председател, мога да ви кажа, че през ноември 2012 година Испанското правителство, също това правителство, правителство, което даде зелена светлина на това предприятие, даде разрешително и за проучване на а, възможности за инжектиране на валерон диоксид в същата тази зона. Благодаря ви. Думата има вторият вносител. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на комисията по петиции за изключително важната роля, която тя играе за опазване на околната среда в региона на Уелва. Бих искал така да споделя притесненията си относно някои политически проекти за намаляване на влиянието на комисията по петиции, а именно държавите членки по някакъв начин вече да не се притесняват от дейността на вашата комисия. А по темата, която обсъждаме днес, държа отново да повторя, че проекта, който обсъждахме преди малко, вече се осъществява от години насам без необходимото разрешително, въпреки че трябва да има специфично такова разрешително съгласно европейското законодателство. И затова смятам, че е крайно време правителството на Андалусия да предприема съответните мерки. Благодаря ви, поиска на всички колеги. Петицията остава открита. Представителят на Европейската комисия също така ни осведоми, че ще ни предостави съответната, информа... съответната информация и ние разчитаме на засилено сътрудничество между Европейската комисия и Европейския парламент. В контекст на това сътрудничество очакваме възможно най-бързо да получим необходимите сведения от страна на Европейската комисия, за да можем и ние от наша страна да работим възможно най-бързо и ефикасно. Благодаря на вносителите на петициите, които обърнаха вниманието ни на тази, към, към този проблем и се надявам нашата комисия да може да ни да ви помогне да разрешите сериозните екологични проблеми, свързани с дебата за отпадъци, проблеми, които съществуват из цяла Европа. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващите ни гости. Давам думата на председателят на Комисията по петиции на европейския парламент, господин Макел Маклайн. Ако искате, може да повторите името си и да го произнесете правилно. Още веднъж благодаря и на вас, и на цялата ви делегация за присъствието днес тук. Uh, Госпожо председател Масони, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата да присъстваме на вашата работа днес. Благодарим за топлия прием. Искам да представя моята делегация. Съпроводен съм от трима члена на нашата комисия Майкъл Пикет. Той е заместник-председател на Ирландския парламент и заместник-председател на комисията Хили Рей и сенатор Сюзан Окив. С нас са и Леонара Кайли, чиновник, Анете Гебенс и менеджер в нашата комисия. Нашата комисия е пример за това как да работим ние и за нас беше много интересно да наблюдаваме вашата, вашия метод на работа. Благодаря на Дейвид Лоу, който ни оказа ценни съвети по време на нашата работа, когато създавахме нашата комисия. Комисията работи от септември миналата година и се основава на един прост процес, когато дадена петиция бива заявена от частно лице. По принцип, петицията трябва да засяга компетенциите на парламента и не бива да, да накърнява обикновените парламентарни права не бива да е, нейната природа, нейното естество, т.е. това на петицията да е обидно или да е противозаконно. Ние също така правим проучвания, изискваме писмени и устни е, доказателства от правителствени и неправителствени източници. Също така ние работим с други комисии, или препращаме комисията на нашия омбудсман. Също така работим и с други компетентни органи. Работим с министри, с представители на правителството, в зависимост от въпросите, по които работим. По отношение на доказателствата, на базата на тези доказателства ние взимаме решение как да процедираме по-нататък. Нашето решение се представя като препоръка пред парламента или пред Сената. Нашите процедури предстоят да се развиват. В заключение бих искал да подчертая връзката ни с Европейския омбудсман. Тази връзка за нас е изключително важна. Ние знаем, че Европейският парламент подкрепя Емили Орейли. Тя от много години се застъпва за, грана... за правата на гражданите в нашата страна. Ние и желаем всичко хубаво в нейната работа и сме благодарни, че може да направим това изявление малко преди изявлението на госпожа Орейли. Благодаря, казва председателката. Мога да ви уверя, че ние сме твърдо решени да помагаме на госпожа Орейли в нейната работа. Винаги сме подкрепяли Европейския омбудсман. Това е правилният начин, по който трябва да се процедира, смятам аз и смятаме да продължим в същата посока. Защото само в едно сътрудничество може да постигнем добри положителни резултати. Започнахме с един общ доклад, един доклад, специален доклад, съвместен доклад. Това е началото на нашето сътрудничество, сътрудничеството с госпожа Орейли. И мисля, че е добро начало. Добро начало за госпожа Орейли. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Орейли. Okay. Yes, okay. okay. Uh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря за тази възможност да говоря пред вас. Аз за първи път говоря във вашата комисия в качеството ми на Европейски омбудсман. Най-напред благодаря на депутатите, които ме натовариха с, с тази важна задача на Европейски омбудсман. С удоволствие бих работила с вас ще направя всичко възможно за едно добро сътрудничество. Много се радвам, е, че представители на Ирландската комисия по петиции са сред нас. Когато има е, препоръка на омбудсмана, тя по принцип се спазва от институциите. Рядко е една институция да не приложи, да не спази тази препоръка. Като политически орган Европейския парламент е суверенен в своето отношение към омбудсмана и към докладите на омбудсмана. Аз се надявам на вашата подкрепа, но вие сте свободни да решите как да се държите към моя офис. Фронтекс заедно с държавите членки, агенцията, която контролира европейските граници, но тази агенция не прие моята препоръка. Аз не казвам, че един такъв механизъм, ако бъде приложен, ще реши всички сложни въпроси на миграцията, но тази препоръка би била една стъпка към опазване на човешките права, нещо, с което ние сме се задължили, подписвайки хартата на човешките права. Това е важно за Европейския парламент, европейските институции и другите агенции на Европейския съюз. Знае, че правата на човека са много важни за Европейския парламент. Искам да помоля за вашето внимание. към това видео вижда се млад африканец, който скача в морето от лодка. Искам да заостря вниманието ви към тази проблематика, защото ние живеем в една сигурна обстановка. Миналият месец на 300 човека се удавиха пред острова Лампедоза. Много от вас се сещат, като се спомене името Лампетуза за романа Леопардът. Там става дума за социални промени и предизвикателства в началото на века. А в момента Лампедуза се споменава в друг контекст, в контекст на економически ограничения на хора, които излагат живота си на риски живота на своите деца, за да достигнат Европа. Поне 200 хиляди хора загубиха живота си в опита да достигнат бреговете на Европа. Не знаем колко други са загубили живота си в подобни опити напускайки родните си места. Председателят Шолц каза пред Европейския съвет, че Лампетуза трябва да е кръгален камък и повратна точка на миграционната политика на Европейския съюз. Фронтекс не прие моята препоръка за разследване и заостряне на човешките права. Трябва да кажа още в началото, че аз получих, че аз имах добро сътрудничество с Фронтекс и се надявам нашите разлики да не са толкова големи и да могат да бъдат преодолени дори и чрез посредничеството на Европейския парламент. Човешките права са голямо предизвикателство за Европейския съюз. Естествено, Европейския съюз иска да контролира миграцията, но от друга страна всички заявления за побежище трябва да се обработват и третират от правна гледна точка правилно. Регламентът 2011 задължава Фронтекс да действа в унисон с Хартата за човешките права. Освен това, Фронтекс трябва да действа в унисони с други международни разпоредби. Това са... Аз предложих номиниране на служител от Фронтекс, който да отговаря за човешките права. През март 2011 година тогавашният омбудсман започна разследване, проучване до каква степен Фронтекс спазва регламента 2011. Ние установихме, че Фронтекс бележи напредък, но въпреки това видяхме, че организацията няма механизъм за справяне с случаи, когато има нарушаване на човешки права. Според мен това е, е основен дефицит в организацията на Фронтекс. Това означава, че Фронтекс не може да борави с оплаквания по отношение на човешките права. Това означава, че хора, които искат да се оплачат, не могат да се обърнат директно към Фронтекс. Резултатът е, че евентуални нарушавания на човешки права остават незабелязани и няма резултати. Препоръчахме на Frontex да създадат механизъм, който да се занимава директно с оплаквания на гражданите. За съжаление, Frontex реши да не приеме тази препоръка. Frontex казва, че определени инциденти са в прерогативите на държавата членка, на, на територията на която се е случил инцидентът. Съветът на Европа окачествява това изявление като опасно, като игра между агенцията и държавите членки. Аз не приемам, че Фронтекс не поема отговорността за действията на своите служители, когато защитават границите на Съюза. Отговорността трябва да се споделя с държавите членки, така е, но не е вярно, че Frontex не трябва да поеме никаква отговорност. Приемам позицията на Frontex, че има малко служители, с които разполага, но не приемам факта, че има разпределение на отговорностите. Служителите се предоставят от държавата членки, това е така, но те защитават интересите и имиджа на Европейския съюз. Служителите, които участват в операции, операциите на Frontex, защитават реномера, реномето на Европейския съюз. Тези хора работят под стрес и ние видяхме този стрес през миналите седмици. Те се срещат с хора, които са объркани, които са в, се намират в състояние на стрес. Ясно е, че тези хора виждат в Фронтекс орган, който ще защити човешките им права. Има един основен принцип. Всеки човек, който работи под флага на Европейския съюз и е в официална позиция, би трябвало да е отговорен пред европейските институции, включително и пред Европейския парламент. На фона на трагедията от Лампедуза и други хуманитарни катастрофи, много е важно Frontex да се занимава директно с жалби от граждани и мигранти. Моето впечатление е, че Frontex трябва да, да създаде сложна, э, цялостна система за това. Съвета на Европа излезе с резолюция, обръщайки се към европейските институции и Frontex за създаването на подобна система. Как би изглеждала една такава система? Европейската инвестиционна банка се съгласи заедно с Европейския парламент да опосредства един такъв механизъм, механизъм за подаване на оплаквания. Такава система, такова изявление от страна на банката подобри нейната репутация. Такава система би била продуктивна и за репутацията на Европейския съюз, ако Фронтекс се съгласи да създаде естествено такава система. Зная, че господин Фаласмино, ръководителят на Европейската инвестиционна банка, се съгласи да опосредства този механизъм. Той е тук сред нас и може да отговори на ваши въпроси. Аз се ангажирам с този въпрос и се надявам парламента също да ме подкрепи. Става въпрос за създаването от страна на Фронтекс на система, която да се занимава с, човешките, с накърняването на човешките права. Това е важно за човешкото достоинство. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Искам да ви кажа, че Координаторите на Комисията по петиции взеха решение за спешно третиране на 10 петиции, свързани с въпросите на правосъдието, на справедливостта, на миграционните потоци в Средиземно море. и методите на Фронтекс при Лампедуса. Ние разискваме, ще разискваме по тези въпроси на 16 декември. А сега моля колегите за техните мнения. Колеги, ако обичате, бъдете кратки. Господин Хигенс. Thank you very much indeed. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Не, не, брат, бих искал да присъствам, да с добре дошли колегите ни от а, ирландският, от комисия по петиции в ирландския парламент. Много се радвам, а, че има такава комисия, тъй като от положение 26 години бях член на ирландският парламент и много се притеснявах от липсата на подобна комисия по петициите и мога да ви уверя в отличният ми опит в сътрудничеството ми с госпожа Орайли. Нееднократно съм се обръщала към нея и мога да ви уверя, че всеки път, когато има проблеми с функционирането на който и да е държавен орган, тя винаги е реагирала много ефикасно. А сега относно статут, правилника за учредяване на Комисията по петиции на Ирландския парламент се, се твърди, че Комисията по петиции на Ирландския парламент може да се свърже с Комисията по петиции на Европейския парламент за цел засилване на сътрудничеството и помагане на граждани на Европейския съюз. И това е целта на днешното посещение да се засили това сътрудничество. Мисля, госпожа Орайли напълно уместно отбеляза, че много рядко се представят подобни специални доклади. Обикновено има не повече от веднъж такъв, такива, такъв доклад годишно. И според мен тя избра много подходяща тема и много важен доклад, доклада, който ни представя днес. Говорим за загуба на човешки животи, говорим за 20 000 души, има невероятно и много по-голям брой хора, за които не разполагаме с данни и всички знаем какво се случи в Лампедуза. Госпожа Орайли спомена противоречие, което съществува между хуманитарното изискване за, за осигуряване на обежище и след малко по-късно в нейния доклад се заявява, че Фронтекс не разполага със специален механизъм, с който да се гарантира защитата на основните права на лицата при време на операциите. И казвам слови думите не могат да носят отговорност за недокладваните и неразрешени случаи нарушаване на правата на човека. Мога да ви уверя само, че ние като член на Европейския парламент напълно подкрепяме вашата, вашата идея, а именно да потърсите подкрепата на Европейския парламент, за да е, окажем заедно натиск върху Frontex с цел взимане на мерки и е, отговаряне на вашата препоръка. Още веднъж много ви благодаря за инициативата. Председателката, колеги, много ви моля, разполагаме само с 7 минути. Има 7 колеги, които искат да вземат думата. Трябва да оставим възможност на госпожа Орайли да отговори. Така че, моля ви, ограничавайте се с по една минута. Госпожа Гонц. Благодаря ви предвид факта, че спорваме с толкова малко време и аз ще бъда много кратка. Най-напред е, бих искал да ви благодаря за този специален доклад. Аз съм е, един от заместни председателите на Комисията по основни права на Европейския парламент и мисля, че тук говорите за един въпрос, който в прерогативите на комисията Либе. Разглеждаме този въпрос от е, самото засилване на миграционната вълна в Средиземно море и сме напълно съгласни, че случващото се там е напълно напълно неприемливо. Европа много се гордее с своите постижения в областта на правата на човека. И случващото се с Frontex е неприемливо в Европа. Още веднъж ви благодаря за официалния доклад. Убедена съм, че ще постигнем напредък чрез вашите препоръки. Действително е много важно да се зададе един механизъм за разглеждане на отделните жалби това е в съгласие с хартата на основните права на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожа Алкен. Благодаря. Благодаря. Добре дошли при нас. Бихме ви приветствали и в пленарна зала. Надяваме се да ни посетите и на пленарно заседание. В крайна сметка омбудсмена отговаря за всички. Той е на разположение на за връзка с всички депутати. Искам да ви попитам, може ли да включим в този контекст, в контекста на вашата препоръка и една уязвима група, палестинците от Сирия, те са третирани като поклук, като Е, тези хора са преследвани, в, бягат от Египет. Ситуацията на тези хора им е ужасяваща. Те са хора без гражданство и тези хора биват прехвърляни от едно място на друго място. Те са като сираци. Нека се занимаем с тяхната съдба, нека поемем отговорност за тях. Това са много специална група. Зна... група. Знаем всички хора, които са бежанци, се намират в специална ситуация, но специално сириците от Египет. Те са много уязвими. Господин Яр. Искам съвсем накратко да поздравя госпожа Рейли с добра дошла при нас. Знаем, че политиката за бежанците е много сложна, защото винаги има разпределение на компетенции. Първата добра новина е, че Комисията по петициите като цяло във всички политически групи прие специалния доклад и за това говорим е, в момента. И освен това, трябва да говорим по тази тема. Европа, Европа на правата на човека, Европа е място, където властва демокрацията и тук е, спада и правото, че е, трябва да се даде възможност и за подаване на жалби. За това комисията по петициите реши да се занимае интензивно с този въпрос. Въпросът ми към вас е аз е, мога да кажа, че не може за всичко да се дължи Фронтекс отговор. Някои неща да, обаче е, във всички случаи, когато видим е, недостатък, трябва да го отстраним. Аз смятам, че сред правата на човека спада и правото да се внася жалба и е, аз искам е, да посоча, кое е най... Е, всъщност да посочите кое е най-простото решение, с което да се даде възможност на хората да подават жалби. Колега Марфи. Um, Колегата Марфи, много ви благодаря и добре дошли на госпожа Орайли и аз ви приветствам за първият избран на специален доклад. Имаше доста мащабен протест миналата седмица в Страсбург, може би сте го забелязали. Той беше участниците в този протест разпънах едни транспаранта с близо 20 000 имена. Говорим за жертви на Фронтекс, хора, които са загубили живота си, опитвайки се да стигнат до Европейския съюз. Именно Фронтекс на първа линия прилага тази политика за Европа една недостъпна крепост. Много от жертвите, за които говорим, са жертви именно на Frontex и това е напълно ясно. Мисля, че доклада много добре подчертава начина по който Frontex се опитва да действа при един правен недостиг на яснота между отговорността за дейността на Frontex, който е, под, който е европейска агенция и държа, отговорността на държавите членки, които отговарят за опазването на своите национални граници. Напълно подкрепям предложението, направено от е, омбудсмана и е, факта, че Европейският парламент трябва да настоява за създаване на за механизъм за разглеждане на жалбите в Frontex, ато не бих стигнал по-далеч от това. Смятам, че Frontex трябва да бъде премахната, смятам, че границите трябва да бъдат премахнати, тъй като постоянно твърдим е колко важни за нас правата на човека, основните права и т.н. Благодаря ви. Благодаря госпожа Занока. Благодаря ви съвсем накратко, госпожа Орайли. Вие твърдите, че омбудсмана иска подкрепа страна на Европейския парламент, но каква подкрепа точно искате от нас? И към, казвам, добавка към казването на колегата Кинга Гьонц, обърнали ли сте се към комисията Либе, комисията по основни права и свободи, защото именно ние сме в контакт с Фронтекс и ако не сте го направили, мога само да ви позова да го сторите. So we ended, sir, and uh, I can uh, go back to Mrs. И така давам думата отново на госпожа Орили тъй като дебатът приключи. Благодаря, госпожо председател, благодаря на колегите за изказванията. Господин Скас, благодаря за добрите ви думи. Госпожо Алкен, за палестинците отбелязах си това, което казахте. Може би и други групи би трябвало да заслужат нашето по-специално внимание. По принцип, е, е, идеята за механизма за оплаквания е да се види как функционира целият процес. Аз говорих с господин Карпе и той ще потвърди моите думи. Той също смята, че въвеждането на един такъв механизъм ще е голяма помощ не само за хората, а и за самата организация. Аз съм убедена, че Frontex иска да подобрява своята е, организация, своята функция и да защитава стандарта за опазване на човешките права. В момента организацията е резервирана към въвеждането на такъв механизъм, но както казах и във въведението си, Е, както каза и господин Яр, ние не може да обвиним Фронтекс за всичко, което се случва, но въпросът е, че чрез един такъв механизъм хората ще започнат да разбират какви са отговорностите и как действа цялата система. Това е добавената стойност на, една такава, на един такъв механизъм. Пол направи няколко коментара. Естествено, въпросът е много политически. Наистина, добавената стойност на механизма, пак ще кажа, е, че той отваря вътрешната структура на организацията. Разбира се, чрез един такъв механизъм, как функционира организацията и как би трябвало да функционира по отношение на стандартите за опазване на човешките права. Сега по отношение на комисията Либе. Аз не зная дали и как а, бих могла да си сътруднича с тях, но аз съм отворена за всякакво сътрудничество, може би конкретно нещата могат да придобиват бият такава форма да се изиска становище от, пет, от вашата комисия и от комисията Либе, но аз във всички случаи ще се радвам на, всяка, на, на, на всички на всяко измерение на, на сътрудничество с е, парламентарни комисии. Председателката. Благодаря на колегите, благодаря на хората, които се изказаха. Благодаря на преводачите. С това закривам нашето заседание.